So, colleagues, I think we should start again. Добре, колеги, да подновим работата си. Да, сега народния си език на немски ще продължа. И нека да продължим с работата на нашата комисия. Прекъснахме в 12.30 часа и продължаваме с точка 16. Размяна на е, виждания с е, Международната морска организация. Бих желал да приветствам нейния генерал-секретар, господин Лим. А също така и директора на отдел Морска околна среда, господин Ямада. Добре дошли! Всичко наред ли е с превода? Чудесно! Комисията за транспорт и туризъм е изключително благодарна за това, че отделихте от времето си да дойдете днес пред на, тук и да представите а, дейността на вашата организация на ММО. Що се отнася до въглеродните емисии и а, а, до климатичните изменения, то корабният транспорт а, би трябвало да даде своя принос и то много интензивен и активен през идните години за намаляването на тези емисии. Ние приветстваме новите цели на ММО за намаляване на емисиите от въглероден двуокис и това би трябвало да, да въжи конкурентните условия, да въжат и стандартите за всички сектори. Идеята е Европейският съюз също така да участва в консултациите в рамките на ММО както и да бъдат взете предмит нашите е, препоръки. Аз мятам, че сътрудничеството между Европейския парламент и специално нашата комисия би трябвало да бъде а, засилено. Вие двамата разполагате с 15 минути за представяне на а, вашата дейност, а след това депутатите ще ви зададат въпроси. Господин а, Лим, вие ще говорите около 5 минути, господин Ямада в рамките на 10 минути. Господин Лим, имате думата за встъпителни думи. Uh, you, uh, Благодаря, господин председател. Пет минути казвате. Аз бих искал да дам възможност на колегите да кажат повече, така че ще се опитам да се вместя в 3 минути. Първо, за мен е чест да се срещна с всички вас. Бих искал да ви поздравя вас, госпожи и господа депутати, за това, че сте избрани или преизбрани. И ние високо ценим конструктивния диалог между Европейския парламент и Международната морска организация. Очакваме ам, този диалог да продължи. Нашата организация да работи по няколко е, въпроса за околната среда и сигурността. Днес, както може да си представите, на дневен ред са преди всичко въпросите за изменението на климат. Аз съм удовлетворен обаче от е, много полезното и ползотворно сътрудничество с членове на Европейския парламент. В ММО членуват 174 държави. Според някои напредъкът е бавен, но според мен всяка държава членка на организацията полага усилия за подобряване начина ни на работа въпросът за изменението на климата при нас се свързва с два аспекта. Ефективност на двигателите и на второ място оптимизация на транспорт. И е, ние се насочваме към бъдещето на морския транспорт. Това, това, ни, това ни занимава. Така че ние се опитаме да направим своя принос, да, да, колкото е по силите ни, да допринесем за решаването на някои въпроси за околната среда. Не просто технически инженерни, а и по-широко хуманитарни. Опитваме се е, е, цялата ни дейност да се основава, доколкото е възможно, на единна доктрина. Най-сетне бих искал да призова Европейския парламент да поддържа връзките на сътрудничество с Международната морска организация. Може да разчитате на нашата готовност да работим е, на равна нога с вас. Благодаря. Благодаря, Херлим, за встъпителните думи. Сега думата господин, имат господин Ямада за вашата презентация за 10 минути. Thank you very much, Mr. Chair, and I'd like to add some details, but in very brief manner. Някои подробности бих искал да допълня, господин председател, накратко. Международната морска организация, специализирана агенция на ОНЕ, която се занимава с световното регламентиране на безопасността, сигурността и опазване на околната среда по море. Ние сме заработили повече от 50 международно-правни акта с задължителен характер, особено за безопасността на навигацията и спасяването на живот по море. Това са много важни актове и ние ам, доразвиваме тези актове, ам, допълваме и изменяме действащите актове. Това е обикновено от 18 на месеца предвид процедурите, които трябва да се спазват. Асамблеята на и общо събрание на МЕМО е нашият върховен орган, в състав от представители на 174 държави членки, но той заседава само веднъж на две години. Ето защо заседанията на съвета на организацията са, са по-значими. -по те се провеждат два пъти годишно. 40 на 40 държави членуват в съвета, 10 от които са държави членки на ЕС. Няколко думи за конвенцията Марпол. Е, е, това е водещия международен правен акт за предотвратяване замърсяването на морската среда с всякакви е, отпадъци от корабоплаването, мазут, вредни химикали, битови отпадъци, сентинни води. Има приложения към Марпол, приложение 5, в което се говори и за пластмасовите отпадъци, които са предмет на изрична забрана. Но, но няколко думи за приложение 6 днес, за предотвратяване замърсяването на атмосферния въздух от плавателни съдове. Това е последното приложение, прието най-скоро. Е, може би е, знаете за пределно допустимата стойност, въведена е, съгласно Марпол, на серното съдържание на, на горивата от 3,5 на 0,5 вече. А, и от 1 март ще се забрани е, ползването на моторни горива с по-високо е, съдържание на сяра. Друг е, важен момент са азотните окиси. Въвели сме индекс или показател задължителен на енергийна ефективност, който отразява и азотните емисии, но това само за новите плавателни съдове от 2013 година. За тази година, за новопостъпилите в експлоатация плавателни съдове, се изисква 20% намаляване на азотните емисии от 25 30%. А, би трябвало да ускорим процеса на намаляване – и предстоящо заседание на съвета през месец април се очаква да приеме нови изменения на шестото приложение за засилване на режима и ускоряването на третата фаза. Вече крайният срок няма да е 25-та, а 22 година, 2022 за 30% намаляване на азотните емисии. Ето пример за иллюстрация за това как се развива и актуализира стратегията на ММО. Към 2300 година е, климатичното въздействие следва да, да намалее с 40%. Всички плавателни съдове, стари и нови. А към 2050 с 70% намаляване на въздействието. И още нещо, към 2050 действителните парникови емисии от кръвоплаването следват да са преполовени, да са намалели два пъти в сравнение с 2008 година. Синята крива на тази графика е екстраполация на, на сегашното състояние, ако не бъдат приети мерки и нарастване на емисиите. Виждате, зелената крива води до намаляване с 50% и край на краищата до декарбонизация на корабоплаването. Още една иллюстрация. През 2008 година са изхвърлени около 950 милиона тона и към 2050 следователно се очакват повече от, по-малко от 400 милиона тона. В пунктир кривата показва тенденцията без промени. Площта в синьо иллюстрира различните мерки, конструктивни, инженерни, технически, за постигането на 50% намаление – в е, оранжево площа е, са мерките оперативен характер, с оптимизиране на самото корабоплаване, било то е, в открито море или е, в пристанищните комплекси. Виждате, и това не стига. И вече в зелено площа, значителна част от нея се пада на, на новаторски мерки, без въглеродни горева, като водород и амоняк, и свърхавангарни технологии за кръвоплаването, като е, е, вятърната електроенергия. Благодарение на съчетанието от всички тези мерки, виждате, можем да постигнем амбициозната си цел към 2050 година. И още един път към е, нулево безвъглеродно корабоплаване ММО е световния регулатор е, в случая и насърчава научно-изследователската и развойната дейност за разработването на нулево въглеродни или безвъглеродни горива. Целта ни е като международна организация да катализираме научните изследвания е, за разработката на ниско или безвъглеродни горива. Освен това, вероятно е нужен пазарен механизъм, който да стимулира внедряването на безвъглеродни технологии и горива. Е, разбира се, стимулите трябва да бъдат от световен характер и ние сме готови да разгледаме всяко предложение, е, постъпило от трета страна. И дори в краткосрочния план до 2023 година работим по някои непосредствени краткосрочни мерки, но междувременно бихме могли да, да разгледаме всякакви предложения за пазарни механизми. Um, we have our own uh, integrated technical cooperation program, ITCP, and together with other the major project we call, these are the donation by the states or region, particularly така, що се отнася до техническото сътрудничество между държавите и регионите, тук ние финансираме една световна мрежа на, морски специалисти, в която членува пет експертни центъра. Но, но, но, но инициативата изтича към края на тази година и остава да се надяваме Европейския съюз и други да допринесат за просъществуването й. Имаме център за индустриални инициативи, колко инициативи тук по пътя към безвъглеродно кръбоплаване. В заключение. Аз смятам, че в Международната морска организация постигаме напредък, както сме се ангажирали по първоначалната си стратегия. Тя ще бъде преразгледана през 2023 година с насоченост към засилване на научната част така че посланието ми към вас е да, да се присъедините към нашите усилия за до изграждането на една световна, единна нормативна уредба на корабоплаването. Благодаря. Äh, господин Лим, господин Ямада, за вашите презентации. Ние работим по принцип така. След презентациите депутатите задават въпроси, като започваме с координаторите на отделните политически групи, които са представени тук в комисията. След това членовете. Започваме с НП. Барбара Талер е задала въпроса си на госпожа Адамович, която ще го представи. Всеки координатор разполага с 3 минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми гости, много се радвам, че откликнахте на нашата покана и да представите дейността на ММО. Това е първият ми мандат тук в Европарламента. Аз съм от Гданск, от Полша. И тази тема, разбира се, е изключително важна за мен и за моята страна. Сега ще продължа с въпроса на полски. Несъмнено, най-големите предизвикателства, пред които сме изправени днес, могат да бъдат преодоляни, преодоляни само с ефективна борба срещу климатичните изменения. Става въпрос за рециклиране на твърдите горива, за справяне и намаляване с въглеродните емисии, и така нататък. През 2013 година Европейският съюз прие стратегия за постъпателно намаляване на въглеродните емисии от кораб, в кор, корабния транспорт. Първият етап на тази стратегия приключва 2015 година. За целта беше прият регламент за наблюдение – отчет и верифициране на въглеродните емисии от корабния транспорт. Парламента работи в момента върху прегледа на този регламент. Целта е постепенно да бъде създадена европейска система за мониторинг, отчет и верификация на емисиите от корабния транспорт в целия Европейски съюз. Целта е именно да бъдат е, изготвени анализи от отделните кораби, плавателни съдове. Това са целите на Европейския съюз. Със сигурност е, знаете, че съществуват две системи. Европейска система и световна система за наблюдение и отчет. С други думи, плавателни съдове на Европейския съюз трябва да отговарят на двойни критерии, на двойни разпоредби за мониторинг и а, отчет. Разбира се, за предприемачите, за операторите, това не е, е оптимално решение. Това не е краят. Ние едва сега започваме. Започваме да работим и по Европейския зелен пакт, чиято цел е през 2050 година Европа да се превърне в първия континент, който е климатично неутрален. Един от е, елементите на този амбициозен план е, разбира се, е, функционирането на системата за СТЕ, която да обхване и корабния сектор. В тази връзка Имам въпрос към господин Ямада. Вашият план за декарбонизация. В първоначалната стратегия на ММО за намаляването на емисиите от кораби от април 2018 година се посочва списък с допълнителни мерки за по-нататъчно намаляване – Именно мерки с краткосрочен и средносрочен характер, придружени с конкретен график. Можете ли да посочите какво е вашето виждане за намаляването на а, тези въглеродни емисии в международното корабоплаване? Що се отнася до Европейската система за СТЕ, вие виждате ли някакъв шанс подобна система да бъде разработена на световно ниво? Защото е, корабоплаването е световен феномен. Той не може да бъде ограничен само до един континент. защото а, емисиите са навсякъде. Ако се предприемат мерки за намаляване на емисиите на едно място, то би следвало това да се предприеме и навсякъде. Какъв е вашият опит от сътрудничеството ви с Европейския съюз и какво може още да се направи за подобряване и задълбочаване на това сътрудничество? Благодаря ви. От името на социалисти и демократи, координаторът има думата. Uh, also... Благодаря ви. Благодаря на господин Лин и на господин Ямада. Екологизирането на морския сектор и на корабопламането е важен елемент за, в прехода за климатично неутрално общество. Имам няколко въпроса свързани с вашето представяне. Първо, как да се постигне намаляването на емисиите. Те могат, това може да бъде подпомогнато от нови технологии, нови горива и така нататък. Смятате ли, че може да бъде предприята глобална световна инициатива за ускоряването на този преход? т.е. да бъдат разработвани альтернативни горева за корабоправането Това е една глобална световна инициатива за ускоряването на целия този процес и преход. И дали е възможно по-подробно да кажете какви а, технологии конкретно бихте желали да бъдат надрени. Като погледнем а, вашата диаграма, диаграма, виждаме, че до 2025 трябва да започне внедряването на технологии, за да се постигнат целите от 2050 година. Но е хубаво да знаем какви точно имате предвид. За пазарните мерки имам следния въпрос. Разбира се, каква ще бъде връзката с а, а, СЕТЕ, системата за търговия с емисии? Разбира се, вашето виждане и, и ако това се превърне в световна система, как виждате развиването а, и внедряването, и дали това ще бъде възможно за внедряването на а, пазарни мерки на световно ниво. Благодаря ви. От името на Обнови Европа, господин Регат. Thank you very much. Uh, Secretary General, and uh, I speak on behalf of uh, Mrs. Nattengald. Аз ще говоря, ще се изкажа от името на госпожа Натенгалд. Тя е възпрепятствана да присъства тук. Радвам се, че съществува общо споразумение относно намаляването на корабните емисии. Това е първа степка, за да се създаде равнопоставеност на световната сцена. Очаквам с нетърпение предстоящите предложения на ММО по тази тема. Имам няколко коментара, по които бих желала да чуя вашето мнение. Първо, в отговор на някои мерки, които ще бъдат предложени тази година. Става въпрос за пристанища, които ще забранят използването на определени горива. Какво е вашето мнение по това? Мисля, че трябва да започнем дебат за производството на альтернативни горива и какво а, предприема ММО в тази насока. Мисля, че трябва да се предвиди достатъчно свобода за сектора, той сам да избере альтернативните горива, които са най-адекватни за него. По отношение на иновациите, е, съществува доста инвестиции за намаляване на въглеродния отпечатък от корабите. И тези инициативи могат ли да бъдат подкрепени от нови, предложени от вас? Благодаря ви.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 Много се радвам, господин генерален секретар, че откликнахте на нашата покана. Темата е много важна за нас. Тя е и деликатна тема. Дали именно корабоплаването да бъде включено в Европейската система за СТЕ? Спорен е факта, че корабоплаването трябва да намали въглеродния си отпечатък. И за да се справим с климатичните изменения и то на европейско ниво. Въпреки това трябва да помним, че климатичните изменения не могат да бъдат преодоляни само от Европейския съюз. Това може да се направи на международно ниво. Затова мерките, които ние прилагаме тук, в Европейския съюз, трябва да бъдат разширени, изнесени извън границите. Затова се обръщаме и към ММО, към вас. Една европейска система за СТЕ не може да бъде изнесена. Кръвоплаване от и към Европейския съюз представлява от 17% от световните корабни емисии. Европейската система за СТЕ ще засегне само около 17% от емисиите. Ако желаем да направим повече 80% от емисиите, то трябва да се предприемат мерки на международно ниво. Затова трябва да бъдат предложени правилните е, пазарни мерки, прилагани в Европейския съюз, но и от ММО, за да бъдат действително намалени на световно ниво емисиите от кораби. Това се отнася до изтичането на въглерод от кораби под европейски плак, защо ние предлагаме те да бъдат включени в Европейската система за СЕДЕ, защото не смятаме, че това е обаче правилната мярка за намаляването на корабните емисии. Поне това е моята лична позиция. Очаквам с нетърпение вашите коментари по въглеродните емисии, схемите за търгуването им, както изтичането на въглерод. Благодаря ви. Vielen Dank. Ähm, nächster äh, благодаря ви. От зелените. Госпожа Павлос има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, генерален секретар, господин Ямада. За нас е чест, е, че вие сте тук днес. Отделили сте толкова много време да ни представите мерките, които ще предложи ММО. Високо ценим вашите усилия. Аз, между впрочем, съм докладчик по регламента за мониторинг и отчитане на корабните емисии. На последния слайд вие казахте във вашата презентация да намалим световното затопляне до 1,5 градуса по Целзий. Това е важно, разбира се, и за нас. Аз говоря също така и от името на островидните държави които именно могат да бъдат застрашени от покачването на водите на Световния океан. Как вие, вашите климатични амбиции, ще усъвместите с целта ви? Вие казахте, че желаете да намалите е, емисиите до 50% до 2050 година. И за да постигнем 40% вероятност за ограничаване на глобалното затопляне с 1,5, ние най-късно до 2040 година трябва да намалим емисиите 50%. Тоест, искам да ви попитам, какво вие смятате върху този факт? Смятате ли, че е хубаво да адаптираме климатичните си амбиции? Аз разговарям с заинтересованите страни, особено през последните месеци. И те ме убедиха, че тесните клиенти изискват от тях да им кажат какъв е въглеродният отпечатък на стоките, които са били транспортирани с кораби. И, и те са обяснени, притеснени, притеснени, разбира се, от тези параметри, защото те по принцип а, знаят какъв е товара, който пренасят няма кораб, който да не знае какъв е товара и съответно какъв е въглеродния му отпечатък. Разбира се, това е необходимо. Така че смятате ли да а, направите преглед на вашите критерии за тези параметри, за да се постигне равнопоставеност а, в целия сектор по света? Смятате ли, че корабоплаването, сходно с авиацията, е, е един от секторите, който не подлежи на TAX, таки e за ценообразуване. Защото се нуждаем от още повече средства за научни изследвания, особено за по-малко, по-малки корабни оператори, които не разполагат със средствата за необходимите инвестиции. И ще се съгласите ли е, с мене, че когато през 2023 ще се вземе решението, е хубаво вече да разполагаме с някакъв образец, с някакъв проект и да имаме някакъв опит с системата? И ще отговоря на господин Гадър. Т.е. когато ще създадем системата за СТЕ, тя няма да бъде единствено и само за корабните оператори. Това ще бъде, тя ще обхваща всички кораби, които ще акостират в европейски а, пристанища. Без значение под какъв флаг а, плават, без значение кой е техния собственик и кой а, е техния оператор. Така че това ще бъде недискриминационна мярка, която ще влезе в сила през 2023 година. Така че когато ние казваме, че ще задем система за сетене, за корабоплаването, то всеки, разбира се, може да се включи и да промотира системата в света. И мисля, че това ще бъде чудесна стъпка, защото климатичните изменения ни притискат все повече и повече. Може би сте чули вече последните новини относно емисиите. Това е много притеснително, така че наистина апелирам към всички да предприемем климатични действия максимално бързо. Благодаря ви. Председателят няма повече въпроси. Позволете ми аз да ви задам един въпрос в заключение, като депутат. Моят въпрос е от практически характер. При нас в Германия, в нашите пристанища, особено при круизните кораби, които денем акустират, се наблюдават. Те ползват, разбира се, ползват електроенергия е, и не ползват техните агрегати. така че е хубаво и круизните кораби също да бъдат включени, не само товарните кораби. Дали изобщо това е възможно? Именно да се направят такива нови инсталации в пристанищата, гледна точка от, на цените, на разходите, на логистиката и така нататък. Благодаря ви предварително за вашите отговори. Uh, uh, uh, Благодаря много, господин председател. Бих искал да отговоря на един фундаментален въпрос, след което ще дам думата на нашия директор – за да изрази позицията на Международната морска организация по темите, които ви интересуват. Първо, благодарение на Парижкото споразумение за борба с промените в климата и целите за устойчиво развитие, адаптирани през 2015 година – сега тези цели изглеждат по съвсем различен начин. Аз самият бях много изненадан да видя колко различни са те в сравнение с преди. Сега промените в климата много повече вълнуват нашите 174 държави членки, отколкото беше в миналото. Както беше казано, е, има отпуснати 1 милион евро е, за създаване на регионален център за техническо сътрудничество, в който да участват е, пете регионални организации. Там ще бъде предлагано обучение на всички, които проявяват интерес. Китай, Панама, Кения, това са все точки, в които се работи. ММО изпълнява най-различни видове е, програми за техническо и сътрудничество. И всичко това е на основата на Парижкото споразумение и на целите за устойчиво развитие за хилядолетието. Второ. Има едно недоразумение във връзка с цялостната ни амбиция към 2050 година. Поне 30% към 2050 година означава да вземем предвид увеличението на флота. Ако вземете този фактор предвид и погледнете всеки отделен кораб – енергийната му ефективност и намаляването на въглеродните емисии при всеки отделен кораб трябва да са поне 80%. Значи ние казваме 50% като агрегирана сума към 2050 година за целия флот. Обаче към 2050 всеки отделен кораб трябва да намали емисиите си с 80%, за да бъде постигната тази цел. Това е още по-амбициозно. Както каза нашия директор, има един технически фактор, свързан с енергийната ефективност. Има и управленски фактор. Тези два фактора се отразяват върху намаляването на емисиите. Без альтернативна енергия в бъдеще не можете да стигнете до целта. Затова трябва да се акцентира върху научните изследвания и развойната дейност за разработване на енергията на бъдещето. Как да се разработят средства за използване на слънчевата енергия, които да се ползват в морското корабоплаване? Това ни занимава специално. И още нещо ще кажа във връзка с последния въпрос, зададен от господин председателя за доставката на електричество за круизните кораби, за товарните кораби. Някои пристанища разполагат със съоръжение, е, които позволяват да се зареждат с електричество корабите, които акустират в пристанището, за да не използват те свои собствени ресурси. Но все още такива е, пристанища, които разполагат е, с къси проводни линии е, за доставка на електричество, са малко на брой. Ние се стремим към общи действия с пристанищните власти оглед намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Пристанищата трябва да бъдат насърчени да развиват такива мощности, за да могат да доставят електричество на аргустиралите кораби. Беше поставен един много деликатен въпрос, но за да не навлизам тези деликатни теми, ще помоля нашия директор да отговори на тях. Благодаря, господин генерален директор. Благодаря и на вас, господин председател. Ще се спра на някои въпроси. MIV, е, системата за наблюдение на корабите и системата за корекция на данни могат да функционират е, по-хармонизирано по отношение на някои параметри поне. Вие е, споменахте товарите. Ние използваме като критерии реалния товар. И в този смисъл Нашата система за корекция на данните стана задължителна от 2019 година. Тези данни, е, които са събрани през 2019, ще бъдат анализирани тази година, през 2020. Този анализ ще бъде извършен от секретарията. Може би ще трябва да извършваме такъв анализ поне още две години – за да можем да ревизираме стратегията си. Стратегията трябва да бъде преработена през 2023 година, така че може би ще изходим от данните за периода от 2019 до 2022 година. Ние следим емисиите, които се отделят в момента и на тяхната основа, чрез проучвания, прогнозираме колко те могат да бъдат намалени, какви ще бъдат емисиите в бъдеще. Като на тази плоскост, разбира се, ще преработим и стратегията си. Пазарните мерки и системата за търговия с емисии. Както знаете, и сегашната ни стратегия има раздел за пазарните мерки, но те са общо взето средносрочни мерки и трябва да бъдат приложени през периода 2023 до 2030 година. Както се казва в стратегията ни, преди 2023 година няма да отхвърляме никакви предложения, свързани с тези пазарни мерки. Всяко добро предложение е добро дошло. Системата обаче трябва да бъде глобална. Така че каквито и да са пазарните мерки, те трябва да бъдат прилагани глобално. Това е най-важното. Възможно е системата за търговия с емисии в Европейския съюз е да е малко по-различна. Нашата глобална цел трябва да бъде глобално намаляване на парниковите газове в морското корабоплаване. Вие зададохте въпрос във връзка с този градус и половина, който споменах края на изложението си. Да, значи ние, когато правихме сега действащата стратегия, изходихме от двата градуса, които бяха препоръчани от Международния панел за промените в климата. Трябва да се съобразяваме с това, което ни подават те. И когато правим новия вариант на стратегията си, както казах, ще вземем предвид новите данни и новите проучвания – трябва да бъдем амбициозни, трябва да направим морското корабоплаване изцяло без въглеродно. Може би няма да постигнем тази цел в това столетие, но значително можем да се доближим за не, до нея. И е, следва да имаме предвид потребностите не само на промишлено развитите страни, но и на развиващите се страни. Трябва да вземем предвид целите на хилядолетието за устойчиво развитие. Да, потвърждавам, че ние желаем да бъдем амбициозни. Имаше и други въпроси. Господин главният секретар каза, че са много важни научните изследвания, за да можем да стигнем до безсерни горива. Ще разискваме в скоро време предложенията на самия отрасъл за създаване на фонд за научни изследвания в морското корабоплаване. Много рядко е един економически отрасъл да направи предложение за създаване на фонд за научни изследвания, но в нашия случай такова предложение съществува. Като основната цел ще бъде да се финансират изследвания за нови горива в корабоплаването. На предстоящата сесия ще видим какъв е резултатът от дискусията до тук и може би ще формулираме предложение за по-нататъчно разискване на бъдещите сесии. Научните изследвания са изключително значими. Не само в този случай, когато самият отрасъл е направил предложение. Ние сме е, започнали една оценка, един анализ на така наречения жизнен цикъл на горивата. Това е друг вид проучване, което ще използваме, за да направим насоки за преценка на този жизнен цикъл, който да ползват работещите в отрасъла. И както също казах, в някакъв бъдещ момент ще ни се наложи да преминем към пазарни мерки. И най-сетне по въпроса за системата за търговия с емисии. Мисля, че вече взех отношение към тази система. Тя е един вид пазарно ориентирана мярка, поради което ви благодаря за вниманието. Господин Лим, благодаря. Господин председател, искам да допълня казаното от нашия директор. Особено, що се отнася до системата за търговия с емисии като пазарна мярка. Ние според нашата стратегия вършваме изпълнение на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. Пазарните мерки се засяга, засягат всички. Те се отнасят до всички. И сега, ние до 2023 година трябва да разработим нова стратегия, да преработим съществуващата, като вземем предвид пазарните мерки. Както беше казано, корабоплаването е глобален отрасъл. И той е сравнително по-сложен, отколкото въздухоплаването, защото финансовата му страна е по-сложна. Тук въпросът за националния суверенитет стои по-сложно и за това трябва да се стремим към глобален стандарт за пазарните мерки. Сега Европейският съюз работи по определени механизми, какъвто е търговията с емисии. И ние разполагаме и провеждаме периодично оценки на въздействието за своите цели. След като в някакъв момент такива предложения постъпят в Международната морска организация, ние ще обсъдим техните предимства и недостатъци, степента на тяхната ефективност и това колко всяко предложение би допринесло за намаление на емисиите. Така чрез дискусия ще отчертаем един глобален механизъм. Това, което желая да подчертая, че ако, е, че ако няма глобален механизъм, Частичните мерки ще доведат до отрицателно отражение. Всъщност, те ще изкривят условията, при които работят корабите. А за бъдещото гориво, за бъдещата енергия, искам да ви кажа, че оперативната и техническа работа, която вършим, е само 50% от това, което трябва да направим. Ако няма бъдеща енергия, няма да се справим. За да можем да обхванем всички кораби, включително до най-големите през океански лайнери, се нуждаем от много повече научни изследвания. И решението трябва да не се забавя много. Ако намерим решение, тогава можем да дадем указание на държавите членки какви инвестиции ще са необходими за в бъдеще в морския транспорт от тяхна страна. И за това е важно сега да се подчертае значението на научните изследвания за бъдещата енергия. Нали, амоняк, биогорива и други е, възможности съществуват има предложения за изменение на сегашната технология, така че тя да бъде по-добре адаптирана към изискванията, които се поставят пред корабоплаването. I know, we know that, but coincidentally this week, IMO, there is a pollution prevention subcommittee. По отношение на замърсяването, има подкомисия е, за превенция на е, замърсяването. И тук се стремим да направим критерии за хармонизиране на това, което отделят в морската среда корабите. И също така това, което се отделя при тяхното извеждане от експлоатация. Това е тема, която обаче трябва винаги да бъде пречупвана през условията на място. Ако става дума за малка държава, за малко пристанище, условията са по-различни. Но като цяло ще се стремим към разработване на глобални критерии, които да са хармонизирани и да направим това максимално бързо.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 мога да ви кажа, че през октомври 2016 година направихме необходимите адаптации за сярата, съдържанието на сяра в горивата. И в комитета, който се занимаваше а, с този въпрос, а, имаше много голяма конфронтация дали да изберем като срок 2020 или 2021 година председателят на Комитета за опазване на околната среда, всъщност това е подкомитет при нас, успя да се наложи най-сетне за годината 2020 година. Но не трябва да им забравяме, че корабособствениците, онези, които експлуатират корабите, корабостроителниците трябва да участват в този процес. Е, всъщност усилията не могат да бъдат полагани само от ММО. Заедно с държавите членки, заедно с представителите на отрасъла, ние положихме максимални усилия. Обаче трябва да ви кажа, че сега вече сме почти в края на февруари 2020 година, а все още не са изпълнени новите стандарти за намаляване на съдържанието на сяра в горивата. Всички трябва да бъдат по-амбициозни и трябва да работим заедно. Само тогава бихме намерили решение, приемливо за всички. Аз вече изкарах един мандат, който бе 4 годишен. Сега съм в началото на втория си мандат. През изминалия мандат много високо съм оценявала сътрудничеството с Европейския съюз, включително и с Европейския парламент. Няколко пъти на посещение в Международната морска организация е имало представители на Европейската комисия, както и евродепутати. Сътрудничеството между нас е много полезно и се надявам, оптимист съм, че чрез него можем да преодолеем редица от предизвикателствата, които ни очакват в бъдеще. Благодаря ви. Äh, ви благодаря, господин Лим, господин Ямада. Видяхте, че и за нашата комисия е много важно да имаме един редовен обмен на виждания. Така че ще ви уверя, вие редовно може да ни гостувате. Но специално нашата комисия по транспорт, мисля, че е важен партньор и за вас. Така че от името на колегите бих желал да ви поканя най-скоро време отново да ни гостувате, така че да запазим една регулярност. Още веднъж сърдечно ви благодаря. Господин Ямада, желая ви бързо да се оправяте и да оздравявате. Казахте ви, че сте имал инцидент на ски. Благодаря ви. До скоро. Една минута почивка, а след това продължаваме с следващата точка. Thank you very much. Hopefully it's not, Yeah? Thank you very much. All the best.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 So, dear colleagues, we go on with our next point. It's our last point uh, today. Да, последна точка на дневния ред, колеги. На немски. Разискване с съвместния следователски център към Европейската комисия. Бих желал да приветствам в тази връзка госпожа Вичева. Тя е временно изпълняваща длъжността генерален секретар – на съвместния изследователски център. Тя ще ни представи дейността на центъра в областта на транспорта. Този център, разбира се, извършва много важни дейности е, в областта на, тури... на транспорта. Това е важно и за нас, разбира се, особено в такива времена, в които новите технологии би трябвало максимално оптимално да бъдат използвани. Добре дошла, госпожо Вичева. Имате думата за около 15 минути. Благодаря ви. Uh, Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Е, винаги удоволствие, е, когато посещавам Европейския парламент. Ние смятаме, че трябва да се демократизираме все повече, да се обърнем с лице към хората, към гражданите и чрез вас, преките им избраници. Също. А, за половина минута нези от вас, които не знаят, що е то съвместен изследователски център, що е то, ние сме научно-изследователското звено на Европейската комисия. Едно от около 30 такива звена или отдела на Европейската комисия – е, и нашата работа е, е да генерираме, да управляваме и да осмисляме знанието, е, което е необходимо за политическите разработки на Европейската комисия. И ние се гордеем, че с независима информация, сведения, обезпечаваме информационно политическия цикъл на Европейската комисия. So this is um, my name, and then uh, the, the first slide just for information to... Ето, виждате, само за сведение, нашия ресорен комисар е Мария Габриел. комуто е подведомствен генералния директор на, за научно-изследователска е, иноваторска дейност, е, образование и култура и съвместния център. Имаме пунктир, виждате, е, по междуинституционната част който фактически осъществява връзка и с вас, но отговаря. Така, пет, разположени сме в пет държави членки, шест обекта физически, на две места в Белгия, тук централата, но и в Хале, в Холандия, в Калсруе, в Германия, в Севилия, в Испания и в е, е, Исприя, в Италия. И заданието, което изпълняваме е да осигуряваме на комисията е, независимо от политическите съображения, знание на, на, на световно качество. The reference framework for our Имаме партньорски взаимоотношения с около 1000 научно-изследователски институт по света. Като страничен продукт е, от нашата дейност е, ние е, излизаме с повече от 1400 научни публикации годишно и по този начин се нареждаме на трето място в света по индекса на цитатите. Какво правим сега ние по пътния транспорт и какво ни очаква? Добре би било да започнем с някои крещящи предизвикателства. Веднага трябва да кажа, че Пътният транспорт, е, за съжаление, причинява 25 000 смъртни случая на континента годишно, 1 милион ранени. Е, това е смъртността и заболеваемостта, ако щете, дължаща се на пътния транспорт годишно. От економическа гледна точка е, на задръстванията на натоварения трафик се дължат 1-2% загуба на економически продукт. И е, че ако говорим за зелената работа, за съжаление, пътният транспорт е сред най-големите причинители е, на атмосферното замърсяване, наред с е, топлофикацията, особено в градовете. И на второ място като източник на парникови емисии в Европейския съюз. Значи много има какво да се направи за устойчивост, економически ефекти за общественото здраве във връзка с транспорта. За съжаление, предвид сегашната тенденция, ако не е, наложим политическа промяна, е, основа на, на политика и новаторство, през идните години нещата ще се влушават. Е, в това число с оглед е, по, по критерия устойчиво развитие целите за устойчиво развитие. Значи, за да преодолеем тази тенденция, се нуждаем от активни действия. Ам, нашия център се занимава с тематични изследвания. Общуваме с всички 30 останали отдела на комисията и работим, като се започва от миграция, през транспорт, енергетика, околна среда, земеделие и сигурност. И всички тези направления миналата година се опитахме да обобщим това, което е натрупано като знание в един магистрален доклад с идеята да информираме Европейската комисия за най-важните тенденции. Имаме тук материали, които са на ваше разположение. Моля да вземете екземпляр, което ви интересува. Имаме примерно изкуствен разум, един интересен доклад за бъдещето на градовете, друг един за бъдещето на труда и квалификацията и още един такъв генерален доклад, посветен на бъдещето на пътния транспорт. Някои от основните моменти на този доклад за бъдещето на пътния транспорт, той а, а, разглежда технологичните социалните тенденции с прогноза за идните 50 години възоснова на четири фактора. Автоматизация, свързаност, нисковъглеродни технологии и економика на съвместното ползване. И като главни фактори е, на пътната мобилност в Европа и вече екстраполираме е, промените, които биха могли да настъпят през едните десетилетия. Е, след малко ще ви покажа някои примери. Общо взето е, изследването сочи, че свързаността и автоматизацията като фактори е, могат да допринесат за нарастване на пътния капацитет до 20% и за намаляване на происшествията с до 90%. Това е много интересно. Отрицателният ефект обаче също е на лице. Е, ще се повиши количеството на автомобили, по пътищата, ако вземем съвместната мобилност, ако се наблюдава в САЩ, нали, Uber, Helix Systems, там вече се наблюдава повишено ползване на автомобила. Хората се отказват от обществения транспорт и предпочитат малки автомобили. Значи изследванията сочат, че новите технологии може да доведат до нарастване на търсенето на мобилност с повече от 50% и отказ с до 30% от обществен транспорт. Така че имаме и положителни и отрицателни страни. И политиката следва да третира всички тези предизвикателства по един интегриран начин. Uh, Нещо много интересно тук. Е, ние се опираме на така наречените живи лаборатории. No, понеже всичко е свързано с гражданите и ние трябва да се опрем на диагностика на тяхното поведение, за да представим, да предложим нови поведенчески решения. Ето, защото така наречената жива лаборатория следва да, да се ползва далеч по-активно, за да обезпечим максимално осведомено политическите процеси. И една такава жива лаборатория имаме на място в Испра, в, в Италия. Е, там е, намерението ни е да е, извършим изследвания, тестове на свързана, съвместна мобилност от точка до точка. И аз ви каня да посетите Испра, да видите какво правим на място, да видите какво представлява една жива лаборатория – и а, какви експерименти се провеждат там. Една от а, тенденциите, които посочих още в началото, е за свързаността. И това, което показвам тук, е начинът по който научните изследвания и иноваторството могат да бъдат наблюдавани из Европа, и в световен мащаб. И, и така можем да подредим по, по търсене, по инвестиционен интерес водещите технологии и да е, видим къде е Европа в този контекст. Имаме системата Тримис, в която се регистрират новаторските решения в транспорта. И установяваме, че е, растяща тенденция е, е електрическите и водородните технологии. А, все повече са инвестициите в техническото обезпечаване на връзките и управлението на технологиите за управление на автомобила. По този начин можем да позиционираме, да, да, да поместим Европа в глобалния контекст. Нещо също така е интересно е, че пазарното внедряване на тези технологии са още е доста бавно. Макар и е, новаторските решения да, да са динамични, освояването им от пазара и изостава. Тук е една моментална снимка, така да се каже, на е, оперативната съвместимост в Европа. Има център за изследване на оперативната съвместимост на електрически автомобили, зарядни е, станции е, и включването им в интелигентната мрежа. И това пак в Испра. Имаме лаборатория на място и тя дава основен принос за декарбонизацията. Ако ни посетите на мястото, там ще покажем далеч повече, ще можем да отговорим на повече въпроси. Um, uh, And... Тук друг един пример Флоренция. Това е, е пространствено разпределение на енергийното търсене и съответно как би трябвало да се е, изгради зарядната инфраструктура за електрическите автомобили. И е, една общинска служба е, би могла да се възползва тази информация, за да, да, да наблюдава и организира зареждането, паркирането на електрически автомобили. И по този начин по, по, да оптимизира инфраструктурата на общината териториален анализ също е част от нашата изследователска работа. Тук имаме пример за това, по което работим по акумулаторите и батериите. Е, ние участваме в Европейския алианс за батериите и акумулаторите по инициатива на предходната комисия – и тук изследваме тенденциите и внедряването на нови технологии в подкрепа на политическите решения в тази област. Нашата анализ сочи, че литиево-ионните батерии ще поевтинеят с 50% uh, в резултат от вторичната употреба, наред с производството на нови литиево-ионни или насочването и към други приложения. И след като акумулаторът или батерията вече е негодна за автомобил. Това определено ще доведе до понижаване на цените. Имаме тук втори слой данни. Има голям потенциал за пазарен дял. Обаче, по-настоящем на Европа се падат само 3% от този пазарен дял. Потенциал да стигнем до 25% обаче от предлагането на такива батерии има. Че това е възможност. Не, не е факт, но се надяваме този алианс да се възползва от незадоволеното все още търсене. Това е, е лаборатория за изпитване на батерии, експлуатационни характеристики, на които експлуатационни характеристики определено се основава доверието на потребителя. А, провеждаме изпитвания и на, на действащи стандарти, за да осигурим устойчивост на, на производителя, на, на отрасъла. Споменах натовареността на движението по пътищата. И тук още един пример от нашата изследователска работа. Имаме показатели, възоснова на които да се търсят решения за намаляване на задръстванията. Тук е представена средната часова продължителност годишно по страни. Средно е 40 часа или една работна седмица престой на автомобили, съответно техните водачи в задръстване. това е само, само случая, в който автомобилът е на пътя и не се движи. Средно 40 часа годишно се губят от това. Е, и последно, е, социалните аспекти на мобилността. Е, в това направление ще продължат нашите изследвания. В смисъл как новите технологии и новите видове транспорт биха могли да въздействат общо върху економиката и заедостта. Само един пример тук. Електромобилите съдържа само 35 движещи се части в сравнение с 167 такива части в е, Volkswagen Golf, е, двигателя с вътрешно горене на, на Volkswagen Golf. От което следва, че за изработването на този автомобил вероятно ще е, са необходими далеч по-малко човекочасове, съответно работни места. Ако вземем само батериите обаче, и ако създадем вътрешна европейска стойност на верига за производство на батерии и акумулатори, това ще доведе до нови работни места. Така че не би трябвало превратно някакси половинчато да, да се оценява въпроса за заедостта в контекста на новите технологии. И последно, бъдещето на пътния транспорт, ние стигаме до извода, че е, техническите и технологичните промени сами по себе си няма да доведат до появата на нов транспорт. И трябва да, да се погрижим за други две промени или области на промяна. Първо, е, управлението на, на процеса на пътния, в пътния транспорт, за оптимално разпределение на участниците в него и регламентиране на достъпа до пътната инфраструктура и второ, което според мен е решаващо, е, че трябва да се обърнем с лице към гражданите, понеже те са е, главните освоители. Е, на тях ще се крепи търсенето на новите форми на мобилност. Това това имах да ви кажа, така да провокирам вашия интерес, ако мога така да се изразя. Това са нашите електронни адреси. Каня ви пак в Испра да се запознаете с аналитичния и експериментален капацитет на центъра в служба на Европейската комисия. Благодаря. Frau е, благодаря ви, госпожо Вичева, за вашата презентация. С удоволствие ще приемем поканата ви в Италия, но предпочитаме да дойдем през лятото. Шегувам се, разбира се. Честно казано, днес след обед разглеждаме много интересни теми, включени в дневния ни ред. със сигурност ще ви бъдат зададени много интересни въпроси. И първо започваме с координаторите и докладчиците от отделните политически групи. От името на НП ще се изкаже колегата Салини. Имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Вичева, за вашата презентация научната изследователска дейност присъства много често в нашите дискусии тук. Тя ще присъства като тема и в преговорите сега за бюджета, разбира се. Очакваме предложението, разбира се. Предложението и на съвета. Очевидно явно ще бъдат е, съкратени средствата а, е, с 30%. По-малко, отколкото а, е, средства предлага съвета, отколкото първоначалното предложение на, а, на комисията. Извинете. Когато говорихте, се замислих за отделните кластери или групи в рамките на, на сектора, видовете транспорт, в рамките на Вие казахте, че транспорта се обсъжда много често, даже е бива обвиняван като един от най-големите замърсители. Транспорта, разбира се, е е неизбежен. Той има своята полза. Интересно е, разбира се, как политиците гледат на, на транспорта и как научните изследователи по отношение, например, на свързаността. Очевидно е, че има много ползи от транспортния сектор, когато се развива в правилната посека. Защото когато се говори за транспорта, поне 90% се говори за декарбонизация. Обаче не се говори за модернизация, за свързано с, с ам, появата на нови рискове и така нататък. И се надявам, че в бъдеще ще бъдат полагани много повече усилия в научно-развойната дейност за разработване на модерни транспортни средства. Бихме желали е, да видим един такъв разработен модел. Бихте ли казали вие какво смятате относно политическия дебат, който се води относно сектора на транспорт? Да, много се каза относно замърсяването и декарбонизацията. Да, емисиите действително са сериозен проблем. Но какво вие смятате, разбира се? От името на социалисти и демократи, господин Даниелсон ще се изкаже. Благодаря ви. Благодаря за презентацията. Беше много интересно да научим малко повече за вашата работа. И виждаме колко е сложна работата работата ви, но и важността видяхме на транспортния сектор за Европейския съюз. Имам два въпроса. Аз по-скоро съм от лагера на тези, които говорят за декарбонизацията. Вашите научно-изследователска дейност, разбира се, вие говорите за е, повече електрификация, както... А, смятате ли да правите разработки за альтернативни горива? И по-скоро за производството на такива? които да бъдат съответно внедрени в различните видове транспорт. Има ли такава възможност за разработването на алтерни горива в, за пътния транспорт или по-скоро приоритета е в другите видове транспорт? А, конкретно по електрофикацията. Смятате ли, че това е възможно, например, за тежкотоварните превозни средства – за дълги разстояния. Ако това не е възможно, поне има ли възможност да се електрифицират пътищата и то в централната мрежа, за да може всъщност камионите да използват електрическата батерия за по-кратки разстояния и след това да превключат на обичайния начин. Благодаря ви. От името на Обнови Европа, господин Флегое. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо Вичева, за тази изключително интересна презентация. От името на координаторите на Обнови Европа бих желал да ви задам няколко въпроса. Радвам се, че имам тази възможност, защото всъщност моята дипломна работа в университета беше на тази тема. Радваме факта, че все повече и повече технологии се използват а, за транспортна автоматизация. Значи вече се говори за трето поколение подобен вид технологии. Ако погледнем обаче към четвърто поколение на технологиите за автоматизация, какво вие смятате или че е, ще пристъпите към нова категоризация на пътищата за този вид поколение. Така, вие ни представихте органиграмата и искам да ви попитам какви, а, каква регулаторна рамка очаквате? Какво е необходимо още да се направи от страна на полиците, за да се пристъпи към повече автоматизация на автомобилите на пътищата? И кога можем да очакваме такава? Това са въпросите ми към вас. Позволете ми един коментар и ме поправете, ако бъркам. Ако би било възможно за нас поне в половината от градовете си да използваме електрически автомобили. Това би ли породило проблеми с електроснабдяването в тези градове? Благодаря ви. Следващият колега от името на Идентичност и демокрация, обаче ги няма във вакансия са, и от името на Зелените, госпожа Паулус. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо Вичева, че откликнахте на поканата ни и представихте вашата интересна работа. Вашата научно-изследователска дейност е, е чудесна. Нуждаем се от мобилност за хората, а не само за автомобилите. Поне в Германия хората казват, че е, се нуждаят от повече публично пространство за гражданите. Даже гражданите, когато се оплакват е, е, от задръстванията и прекарват часове наред в автомобила си и казват, ето, аз не мога да отида бързо на работа. А, и обаче казват, когато отидох в Копенхаген е толкова приятно, има толкова много пространство за пешеходците. Обаче никой не връзва две и две, че нещата са свързани. И преповтарям въпроса на господин Флего. Много бих се радвала, ако вие предложите конкретни политики, мерки към комисията, предложения, които да са от полза за гражданите Дали обаче вие извършвате научно-изследователска дейност също така за а, селските райони, отдалечените региони, където жив... населението е по-малко, транспортът не е така добре изграден. Това не е възможен регулярен а, транспорт да бъде гарантиран и осигуряван от общините. Обръщате ли внимание и на тези региони? Благодаря ви. Последно думата от името на координаторите има крайната левица, госпожа Контура. Благодаря. Е, господин председател, благодаря госпожа Овичева за вашата интересна презентация. Имам следния въпрос. Съвместният изследователски център възнамерява ли да направи проучване върху справедливия преход и социалните аспекти при прехода в транспортния сектор. Защото този преход може да се отрази отрицателно върху уязвимите групи тези, които са бедни, тези, които живеят по островите, които живеят в отдалечените региони. Те трябва да бъдат подготвени, може би трябва да бъдат предложени адекватни мерки за тях. А следващия въпрос е свързан с альтернативните горива. Тема, която ни интересува всички тук. Водородните горива. Вие споменахте големи инвестиции в тази връзка в транспортния сектор. И въпросът ми е следният. Можете ли да направите прогноза, кога тази нова водородна технология ще е, е, бъде пусната на е, пазара? А също така и да обхване всички транспортни средства, както корабоплаването, така и, и а, въздухоплаването. И дали може да се направи комбинация между отделните видове альтернативни горива. Приключихме с координаторите. Сега преминаваме с въпросите на депутатите. Госпожа Талер. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Вичева, за презентацията ви. Много интересни теми ни представихте. Поздравявам ви и за водещите доклади, които представихте също. Два кратки въпроса. Първият е свързан с разликата между мобилността между градовете и селата и малките селища. Според проучване, вие казахте, че губим около 40 часа годишно в задръстване. което води до 2% економически загуби. Това е средностатистическа стойност за целия Европейски съюз. Разполагате ли обаче с конкретна информация, която да е, е както за градските е, е, зони, така и за малките селища. Следващия ми въпрос е свързан с електробатериите и двигателите. Когато се говори за електромобили, така винаги се споменават отрицателните аспекти на, на електробатериите, когато има катастрофа, не знаем какво да правим с електробатериите, така нататък. Та, им, предвиждате някакви проекти, които да изследват повторното употреба именно на електробатериите? Благодаря. Благодаря ви. Аз също имам въпрос към вас. който е сходен с последния въпрос литиево-ионевите батерии за електромобилите. Най-голямото предизвикателство тук ще е следното. Именно когато те не могат, тези батерии не могат да бъдат използвани повече за електромобилите. Експертите смятат, че 80, когато батерията стигне 80% от своята мощност, то а, трябва батерията да бъде подменена. трябва да бъдат след това рециклирани, обаче експерти също така сочат, че а, има една друга стъпка преди това. Тоест тези а, батерии могат да бъдат и, а, използвани като носители за а, съхраняване на енергия. Ако когато, например, искаме да увеличим дела на вятърната енергия или слънчевата енергия. Знаем, че има пикови часове, да речем, за слънчевите батерии по обяд. И когато се използва повторно именно тези батериите от електромобилите, те могат да бъдат комбинирани. Това дали е възможно? Правите ли такива проучвания за повторното ползване или рециклираното ползване на тези батерии? тъй като те са много скъпи, с много голяма стойност, те съдържат скъпи материали. И второ, към момента трудно могат да бъдат рециклирани. Благодаря ви. Uh, first of all, thank you very much for the, uh, the positive feedback uh, uh to... за положителните думи за нашата работа. Съвместно изследователският център провежда научно-развойна дейност. Ние не предлагаме политически мерки. Ние подпомагаме политиките, които се изготвят от политическия отдел на комисията, генералния директор. Така че а, аз не искам да премина тази червена линия. Тоест, ние сме неутрални спрямо всяка една политика – именно за да бъдем достоверни. Ние в никакъв случай не предлагаме регламенти. В никакъв случай няма да мога да ви отговоря. Въпреки че аз имам лично мнение, естествено. Ще започна с бюджета. Днес започва. Днес е важен ден. Днес започват преговорите И много се надявам, че ще се постигне споразумение, което означава, че Европа наистина е в състояние да взима решения. И бюджетът ще бъде действително адекватен. Що не мога да кажа предварително. В момента трябва да изчакаме. Нашите държавни и правителствени ръководители носят отговорност за европейския бюджет. Споменахте клъстерите и новата програма Хоризонт Европа. Това не е част от нашия е, ресор. Други са колегите, които работят по тези програми. Но и дори в нашите тематични е, сходни е, теми, ние сме в контакт с колегите, работещи по климата. И мога само да отбележа, че е важно да изчакаме предложенията на комисията. Ще има съобщение за промишлената стратегия. На 10 март ще излезе това съобщение на комисията. И там ще бъде представен и също и политиката за производство. Сега нещата са групирани, разглеждат се съвместно и с климата, и с декарбонизацията. Това не означава обаче, че мобилността ще бъде изключена като потенциален сектор за производство. Усилията за декарбонизацията до 2050 година трябва да доведат до нулева економика с нулеви емисии. Така че това е важна цел. неутралност за мобилност. Да, това имам предвид. Добавената стойност на транспорта е неоспорима. Транспортът представлява спойката на нашата економика. Така че това доказва значимостта му. По въпроса за альтернативните горива ще се изкаже нашия експерт който ще ви предостави, разбира се, много по-точна информация и по-точен отговор. Раз... Да, правим разработки по водородните горива. Имаше няколко такива въпроса. Знаете, че в рамките на Хоризонт 2020 имаше съвместно предприятие относно а, а, използването на водорода. И в рамките на 5 години това съвместно предприятие обедини частния сектор и академичния сектор, научните изследвания, за да разработят именно технологии, които ще бъдат внедрени след това. Разходите от ползването на водорода доста са намаляли и много скоро те ще бъдат конкурентно способни, конкурентни с други видове горива за транспорта. Има, между прочим, вече цели а, а, много автобуси, които именно се движат с водород, като ние работим много по аспекта за безопасността и сигурността. Ние като съвместен изследователски център сме също част от това съвместно предприятие и предоставяме експертиза. По електрофикацията – и по-точно как. Дали ще е можно за тежки товарните превозни средства на дълги разстояния да ползват батерии и така нататък. Колегата отново ще отговори. Автоматизацията е и четвърто поколение автоматизация. И градовете ви окоръжавам да прочетете нашия доклад Бъдещето на градовете, защото ние там разглеждаме и темата за мобилност. Именно как да се използва пространството в градовете, с което отговарям на въпроса как да използваме градското пространство за пътища или за нещо друго. В нашата научно-изследователска дейност ние гледаме на мобилността като услуга – и тя не се свързва единствено и само с пътните превозни средства. И различни по различен начин тази услуга може да бъде предоставена. Мобилността не е единствено и само свързана с инфраструктурата, не е единствено и само свързана с превозни средства. Тоест, по-важно е как ние да представим мобилността като услуга. Това е приоритета в нашата работа. Селските райони. Ако се върнем обратно към моята презентация, имам предвид тази, където показвам 40-те часа годишно задръствания, прекарани в задръствания, ще видите, че имат една линия по-долу, която показва тази стойност в а, извънградските райони. Тоест, ние сме изготвили този анализ по отношение на за, задръстванията. Имаме и проучвания, разбира се, не само за градска среда, но и за мобилността извън градовете. Би било интересно да чуя от вас е именно къде вие виждате пропуските в знанието които би следвало да бъдат преодоляни от нас самите. Или пък да го направим това в сътрудничество с други научно-изследователски институции. И това е много важно. Къде вие виждате пропуска? този начин ние много по-добре ще можем да подкрепим политиката. Ние не предлагаме политики, но ние подпомагаме политиката, така че очакваме от вас такива инициатива. Справедливия преход. Имаме, между впрочем, пилотен проект за въгледобивни региони в преход, което въжи и за електропроизводството. И, и в тези региони разглеждаме, разбира се, и социалния аспект, социалната уязвимост. Това е само един пример, разбира се, в нашата работа относно е, социалния справедливия преход. Ние работим с Генерална дирекция Регио, някъде от 7 е, милиона и половина са средствата заделени за целта, така че работим и в тази посока. И ако желаете, можем да ви предоставим повече информация. Повторното използване на батериите от електромобили. Действително, това е много важен въпрос, особено по отношение на редките материали, които съставляват батериите. И това въжи, разбира се, също така и за съхранението. До каква степен Батерията може да бъде използвана, например, в домовете ни. Да съхраняване на енергия и след това тя да се използва само в пиковите часове, т.е. да се зареди батерията през нощта и да се използва през деня, ако не използвате колата. Това е една от възможностите. Така че за нас е важно интелигентното ползване на всички възможности за съхраняване на енергията в тези батерии. И в, и в един по-общ план ние можем мултифункционално да използваме тези батерии, за разлика от а, конвенционалните автомобили. Така че това е акцентирам върху интелигентното ползване. А сега ще дам възможност на нашия експерт да отговори на някои от въпросите. Thank you. Благодаря ви. Ще се опитам да отговоря на въпросите за альтернативните горива, водорода и електрификацията. Има и по-сложни въпроси, свързани с морското корабоплаване, въздухоплаването, съчленените превозни средства. Имаме становища по тези въпроси, но отговорът ми на всеки от тях ще бъде в качеството ми научен. Сигурно не чувате за пръв път, че има различни варианти и нито един от тях не може да реши всичките ни проблеми. Ние трябва да гарантираме, защото различните енергоносители, използвани в транспортната система, да бъдат максимално оползотворени. И то с оглед на целта ни към 2050 година да се превърнем във въглеродно неутрално общество. Сега започваме дискусии с генерална дискусия климат за преразглеждане на целите, свързани е, с намаляването на въглеродния двуокис. И в контекста на това проучване, на тази дискусия, е, ще направим детайлен анализ на всичко, което фигурира на пазара и неговото използване. Е, имаше въпрос за камионите и тировете. Имаме тестови камиони в някои държави членки на Европейския съюз. Обаче няма много широко внедряване на нови технологии по отношение на камионите, тъй като инфраструктурната страна на нещата изисква огромни разходи. Да електрифицирате всички магистрали е изключително скъпо. Освен това и технологията е проблемна, тъй като електропроводите трябва да минават и в тунелите, и под и над мостовете. Разбира се, има някои варианти. Могат да се използват, например, биогорива в краткосрочен план. Същото въжи и за давигацията навигацията по вътрешните водни пътища. Там може да се използва газ, могат да се използват и други заместители на дизеловите двигатели – във въздухоплаването нещата стоят по-различно. В момента водородните горива не са вариант, понеже енергията, която трябва да бъде налична на борда на килограм товар, не отговаря на съществуващите варианти. Тук се нуждаем от по-новаторски решения. когато има нужда и когато се отвори пазарна ниша, някой несъмнено ще даде идеята и ще направи разработка. По отношение на горивните клетки с водород, вече има производители, които произвеждат такива клетки и за лекотоварните, и за тежкотоварните превозни средства. Смятаме, че за тежкотоварния транспорт е добро решение да се използва две от клетките, които се използват поединично при лекотоварните или леките автомобили. Но разбира се, това не се решава от научните изследователи, а от пазара, защото участниците на пазара ще намерят най-рентабилното решение. Мисля, че отговорих на повечето от въпросите, които трябваше да разгледам. Ако разбира се не съм го сторил, моля да ми зададете допълващи въпроси. Благодаря ви. Много благодаря за отговорите. Със сигурност ще получите допълнителни въпроси, но това няма да е днес. Така че за днес ви благодарим за презентациите. Благодаря и на всички колеги, благодаря и на устните преводачи, на секретарията. И само да ви кажа, че на 16 и 17 март ще се видим отново тук в Комисията по транспорт. А до тогава закривам заседанието. За всички от вас, които пътувате по домовете си, е, лек път и хубава събота и неделя.